start, yeah? Hello everyone for our afternoon session. Добър ден на всички. Започва следобедното ни заседание. Предстои ни представяне на космическите програми на ЕСА като катализатори за политиките, влизащи в обхвата на комисията ИТРЕ. Добре дошли на генералния директор Пьер Делсо, директора Матиас Печке, от Европейската комисия, изпълнителният директор Карл Дездоридес от надзорния орган към ГНСС. Добре дошъл и на господин Паскал Клодел, главен служител по операциите на ГНСС и госпожа Марта Криванис Бжстовска от надзорния орган към ГНСС. Ще говорим за европейските космически програми като катализатори за политиките, влизащи в обхвата на нашата комисия. Господин Салини изготви законодателен доклад относно многогодишната финансова рамка. Европейските космически програми Галилео, Егнос и Коперник подкрепят много дейности и услуги, които попадат в обхвата на нашите интереси като комисия. И ето защо ние решихме да положим всички усилия, за да се постигне споразумение относно космическите програми преди европейските избори. Ще чуем презентации от нашите височайши гости и след това ще имате възможност да им задавате въпроси. Без да се бавим повече, Нека да дадем думата на Пьер Делсо, заместник генерален директор с ресор вътрешен пазар, МСП и индустрия в ГД Гроу. Той ще ни разкаже за своята гледна точка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че организирахте тази среща и за това, че ни давате възможност да говорим за космическите политики като катализатори за политиките, влизащи в обхвата на вашата комисия. Искам да кажа, че съм много доволен, защото парламента в настоящия си и предишния си мандат винаги ни подкрепеше в нашата дейност. Имаме нужда от тази подкрепа, нека тя да продължи, защото вие споменахте, че предложението за МФР не е прието официално и съответно трябва да се приложи онова, което се е договорило вече между законодателите. Космосът е много важен за ежедневния ни живот, дори и да не го осъзнаваме. Когато обяснявам на хората, че се занимавам с космическата политика на Европейския съюз, разбирам, че те въобще не знаят какво правим ние. Как ни помага космоса, какви са економическите ползи от използването му. Знаем, че има много сателити, знаем, че всичко е много скъпо, знаем, че има ракети и така нататък – но хората всъщност не осъзнават колко аспекти от ежедневния им живот са свързани с космоса. Затова е важно днес да говорим по тази тема. Радвам се, че подехте тази инициатива. Искам да кажа, че аз съм готов да продължа да разговарям с парламента и извън контекста на предложенията за МФР. Искам да се опитаме да намерим точната формула, така че гражданите да разберат колко важен е космоса за тях. Второто послание, което искам да отправя днес е, че трябва да се гордеем с постигнатото до сега в космическия сектор. В Европа често говорим за нещата, които не работят, не функционират както трябва. Ако погледнем обаче постигнатото от Европейския съюз в сектора на в отрасъла на космическата индустрия, ще видим, че можем да сме много доволни, да сме впечатлени. Коперник, например, като система не съществува в други части на света. Коперник като програма предоставя много данни, които се използват в много а, важни а, сфери. Например, наблюдение на морето, наблюдение на службите за оказване на спешна помощ и така нататък. Коперник няма еквивалент в други части на света. Може да си помислите, че се опитвам да рекламирам Европа. Всъщност, неодавна, съвсем скоро, САЩ се изправи пред поредния ураган и те поискаха да използват Коперник за наблюдение на положението във Флорида, защото те не разполагат с такъв инструмент. Затова трябва да се гордеем с Коперник. Същото въжи за Галилео. Знам, че сме имали инциденти, знам, че те са обсъждани и тук, но онова, което постигаме благодарение на Галилео, е всъщност постигане на изключителни резултати, които нямаше как да бъдат реализирани само от една държава членка. Коперник, Галилео и Егнос са пример за реалната полза на ЕСА в живота на гражданите. Без ЕС, нито една държава членка не може да реализира подобни програми. Затова трябва много да се гордеем с това, което сме постигнали. Естествено, не трябва да лежим на лаврите си. Това, че разполагаме с отлични системи, не означава, че не трябва да гледаме в бъдещето. И ето защо нашите взаимоотношения с парламента по отношение на проекта за МФР са много важни, защото трябва да се върви в правилната посока. Третото ми съобщение или послание днес към вас, не се притеснявайте, нямам толкова много послание. Та третото ми послание към вас е следното. Дори не винаги това да се осъзнава, е необходимо ние да приближим космоса към Земята. Какво означава това? Космоса трябва да стане още по-полезен. Инструментите, свързани с него, трябва да се използват още повече и в отрасли, в които в момента не се използват. Защото космоса може да даде неща, които други области не могат да предоставят. Ако говорим не само за Европа, между другото, ако искаме да имаме сълско стопанство в Африка – Имаме нужда от снимки от Коперник. Те биха били много полезни за хората на място. Ще им казват, например, къде какво могат да отглеждат. Галилео за него ще ви разкажат колегите. Едно нещо е ясно. Космоса е част от ежедневния ни живот, дори да не го осъзнавате не знаете откъде идва сигнала за мобилния ви телефон. Когато теглите пари от банкоматите, не знаете, че това се случва благодарение на космически системи. Не знаете, че има фермери, които в стопанствата си използват космически технологии и то много важни такива. Понякога давам един пример, който е истински. Веднъж исках да наема кола в САЩ и те ми дадоха едно устройство, което не работеше както трябва. Казах, е, че не съм доволен. повикаха експерт и той ми каза, че системата е много добра, тази, която ми е дадена, защото работи благодарение на сателит, а другите не. И аз малко не можах да повярвам, но това е истинска история. Колегите ще ви кажат за Галилео, а що се отнася до Коперник, броя на образите, на снимките е изключително голям. Всъщност Коперник е един от най- големите генератори на данни в световен мащаб. Предизвикателството е как да използваме данните за благото на гражданите, дружествата и така нататък. Ние в Европейския съюз имаме задължението тези огромни обеми данни да бъдат използвани целесъобразно за благото на всички в Европа. И всъщност ние вървим по този път. Създадохме електронни платформи, наречени DIAS. Благодарение на тях може да намерите всички образи и снимки, които предоставя Коперник и може да ги използвате. Например, в Брюксел, където времето често е лошо, може да отидете и да влезете в съответния интернет сайт и да използвате снимки, за да създадете нещо наистина полезно. Това доказва още веднъж моята теза за полезността. И накрая, от гледна точка на законодателството, много е важно да имаме един инструмент за всички космически програми. Защо? защото в бъдеще имаме нужда от синергия между Коперник и Галилео. Имаме нужда от комбиниране на услугите. Що се отнася до цифровите услуги, до наблюдението на околната среда и така нататък, имаме нужда от комбинирана информация. Такава каквато предоставят Галилео и Коперник. В бъдеще, когато говорим за интернет на предметите, локализацията ще е изключително важна и съответно качеството на работа на Галилео, например, ще е изключително важна. Затова заключението ми е следното. Космоса наистина е от значение. Не става дума за разходи. Става дума за инвестиции. Да се изгради един мост, например, е скъпо, но ако в последствие той ще помогне на хората да се придвижват по-бързо и по-ефикасно, това си е една добра инвестиция. Космоса трябва да бъде разглеждан като място за инвестиции. Всъщност, въпросът не е дали ще имаме нужда от космоса в бъдеще. Ще имаме нужда от него. Въпросът е, искаме ли Европа да остане голям играч в космоса? Това е основният въпрос. Нека да си го кажем правичката. Китай инвестира страшно много в космически програми. Ако погледнете и така наречения нов подход за космоса на САЩ, ще видите, че става дума за колосални средства с частен происход, които се инвестират в космически инициативи. Не ми се вярва хората с частен капитал да инвестират, защото обичат космоса. Не, те осъзнават какви са ползите от него. Затова въпроса към всички нас в ЕС е дали ще останем водещи играчи. Затова вярвам, че е много важно да стигнем до споразумение относно МФР. Въпроса за средствата, които ще бъдат заделени за космическите програми, естествено, е не по-маловажен. В заключение, благодаря за поканата. Честно казано, искам да продължим да разговаряме по всички тези въпроси, защото ние сме на една и съща вълна. Готов съм да идвам всеки път, когато решите да ме поканите. В крайна сметка, вие ще решите кога да ме каните. Благодаря и аз ви благодаря. И сега искам да поканя господин Карлос Дездоридес, който е изпълнителен директор на ГНСС. Той ще направи презентация относно гледната точка на надзорния орган, що се отнася до космоса. Ще говори за индустрията, за пазарите и за малките и средните предприятия. Благодаря, госпожа председател. Накратко ще представя агенцията ЕГНСС на или GSA, по-кратко. Ние предоставяме услуги. На второ място гарантираме повече сигурност, по-добър мониторинг и на трето място развитие на пазара. Като се има предвид днешната ни тема, аз ще се спра на третата тема. Нека да обясня какво означава завладяване на пазара. Ще започна с Егнос, който предхожда Галилео – не е чак толкова добре е, известна е тази система, но трябва да имаме предвид, е, че EGNOS е, е система, която увеличава GPS сигналите и е предназначена за гражданската авиация. През април 2011 беше пусната в експлоатация тази система за гражданската авиация. ЕГНОС беше първата общо европейска сателитна навигационна система. Преди това нямаше такава система. Трябваше да се сертифицира системата за гражданската авиация. Нямаше кой да го направи също как да се разпределят отговорностите между различните участници, доставчиците на въздухоплавателни услуги, летищата, ЕГНОС като доставчик на услуга, по какъв начин да се усъвременява технологично авиониката. Ние обединихме всички тези въпроси и потърсихме конкретни отговори. По-настоящем има 26 000 полета месечно, които използват ЕГНОС. Има повече от 350 летища, които са оборудвани с ЕГНОС. Има повече от 50% от пистите в Европа, които е, също използват ЕГНОС е, за подход към летищата. Нашата агенция беше особено важна за реализирането на това, да свърже различните участници, да предлага конкретни предложения. ЕГНОС, както вече казах, беше предназначен на преди всичко за гражданската авиация, но сега ЕГНО се използва и извън този сектор, например в прецизното земеделие, в геодежките, е, морските и други операции. Така че ЕГНО се превръща в стандартна услуга. Нека да се върна обаче сега на Галилео. В края на 2016 започна да предлага услуги Галилео. И тук агенцията беше особено важна, за да се постигнат резултатите, които наблюдаваме днес, като разбираме каква е динамиката на пазара, кои са основните участници в веригата на създаване на стойност. Също, кои са онези фактори, които са важни, за да се проникне на пазара. Сега има около 1 милиарда приемници, които се продават в света. И това е в резултат на решението да се започне предоставянето на услуга през 2016 година, като се свържат потребностите на тези различни участници. И сега, три години по-късно, виждаме тези впечатляващи данни – но ако видим и други сфери, като автомобилите, ще установим, че има все по-голям интерес на автомобилостроителите към Галилео. Всички те работят с нас, за, за да изпробват нови устройства, нови характеристики, които ще бъдат внедрени в автономните автомобили. Има много други примери. Какво прави а, днес? А, това, е което прави днес агенцията, нека да каже какво предстои в бъдеще а, след влизането в сила на регламента. За агенцията това е много важно, а, тъй като периметъра на отговорности ще се разшири, особено като се има предвид, че има едно щастливо съвпадение. Регламентът влезе в сила, ще влезе в сила, когато Галилео достигне пълния си оперативен капацитет, т.е. системата ще бъде изцяло внедрена и тогава ще бъде обявена услугата, която се предлага. Ние трябва с останалите заинтересовани страни да сме готови за този нов етап, където акцентът ще бъде върху предоставянето на услуги. Това е първата ни цел. На второ място са инвестициите, които са свързани с развитието на пазара. Ние трябва да променим скоростта, както и обема на инвестициите. Трябва да се променят, за да се обхване по-голям пазарен дял – и затова този етап на предоставяне на услуги ще е от особена важност. Вече имаме редица идеи, които ще допринесат Галилео да донесе резултати не само за транспорта, но и за много други сектори. Прецизното земеделие, както споменах, основните технологически тенденции и използват геопозициониране. Ще спря до тук и разбира се, с удоволствие ще отговаря на всички въпроси, които бихте имали към мен. Благодаря ви много. Сега господин Паскал Клодел, т.е. главен а, оперативен директор на Европейската система за сателитна навигация. Добър ден на всички скъпи е, депутати. Благодаря за възможността да е, представя нашата дейност, е, именно сателитните навигационни системи в Европа. Надзорния орган на Европейския съюз се заема е, е, създаден за да управлява работата на Егнос и е, Галилео. Той се е, състои от два сегмент, сегмента. От една страна е, сателитите и ракетите носители и от друга страна инфраструктурата, която осигурява възможността за работа на тези сателити. Галилео е, използва една сложна инфраструктура. От една страна е, е необходимо да осигури синхронизиране до една милиарда от секундата за много прецизни услуги за позициониране. От друга страна, Галилео осигурява независимостта в е, сателитните навигация в Европа. Ние управляваме и също и 22 Сателита, които са в експлоатация. Занимаваме се с отворени услуги, също е, издирващи и спасителни е, операции, а също и службата за публично регулирани услуги е, за мисии на правителствата. ЕГНОС покрива цял, целия Европейски съюз на регионално ниво. Предимно се използва за гражданска авиация и земеделие. Тоест, нашия орган не обслужва само услугите свързани с космоса, но и гражданските ползватели – ние сме обърнали на тикъм по потребителя, разработваме пазарите Съсредоточаваме се върху използването на сигнали от космоса, за да отговорим на всички нужди на всички различни сектори в пазара, включително за стимулиране и на индустрията, начинаещи фирми, малки и средни предприятия и класическата промишленост. Така Европейския съюз може да участва в разработки, които са достатъчно иновативни, за да има и конкуренция. Всички страни членки се ползват от економическите предимства от, на европейските навигационни системи и те са един сериозен стимулатор за развитие на европейската индустрия. Това като термин се нарича downstream, с което ние се позиционираме в Европа в сектора на е, услугите, свързани с космос. Ние е, също се стараем да обслужваме нуждите на всички, които ползват е, услуги, свързани с космоса, транспорта, селското стопанство и други. Е, натрупваме едни солидни познания за нуждите на пазара, е, така и предложихме през една нова служба, която ще, нова услуга, която ще започне да се използва 2022 за е, висока точност до, от порядъка на 20 см за автономни автомобили, е, също е, е, възможностите за синхронизация. Ние предлагаме иновативни решения на нашите бизнес партньори и сме едно сериозно звено за подпомагане на индустриалната тъкан на Европейския съюз. Работим на регионално ниво с центрове за върхови постижения – и е, предлагаме нашите е, знания и компетенции за разработване на иновативни решения. В такъв смисъл сме на ваше разположение. Абсолютно е, сериозен е нашия принос за интелигентна мобилност и економия с ниски въглеродни емисии. Например, приложенията за интелигентни градове се възползват от на сателитните услуги. Също така тези услуги имат добро отражение върху околната среда. Така се оптимизира пътя на МПС. Също така има и своите социални и економически е, въздействия. Около 10% от европейската економика зависи от е, услугите, свързани с космоса. 50 000 работни места са създадени в рамките на дейностите по така наречения даунстрим. Е, около 60 милиарда са приходите от Галилео и Егнос. Сега е необходимо да се свърже нашия орган с нови разпоредби, които да дават по-големи перспективи за разгръщане на индустриална дейност, да се отворят възможности е, за нови дейности, е, защото е, ние сме и една относително скоро създадена агенция, 15 години откакто действаме, но гарантираме независимостта на Европейския съюз. Благодаря на всички, е, които подкрепят нашата дейност е, и благодаря за поканата. Благодаря. Господин Матиас Пече има сега думата от Генерална дирекция за вътрешния пазар и МСП. Заповядайте, господин Печки. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, ще се опитам да допълня казаното. Искам да подчертая още веднъж, че космическите програми имат стратегическо измерение. Искам да подчертая освен това, че Програмите, които лансираме с помощта на ГСА, са насочени най-вече към нуждите на потребителите. Това е което ни движи. И вярвам, че доверието ще нарасне. На второ място искам да говоря за многообразието от услуги. Различните типове услуги. Има услуги насочени към правителствата, към подпомагане на широката общественост, на спасяване, например, спасителни операции. За да допълня казаното, а да не повтарям, ще говоря за ролята на комисията. Какво правим ние в тясна връзка с ГСА и с ЕИЗА, за да направим космоса наистина полезен за гражданите. Колегите споменаха, че космоса е нещо, което е от съществено значение за нас в ежедневния ни живот. Беше казано за данните, които идват от Коперник, от спътниците. Ние искаме да гарантираме, че наистина съществуващата инфраструктура се използва по най-добър начин инфраструктурата в космоса я изграждаме с пари на европейските дънакоплаци. И съответно те трябва да изличат полза от инфраструктурата. Когато говорим за пари, трябва да осъзнаем, че наред с важността на финансовия въпрос, онова, което ще обсъдят с законодателите, можем да обсъдим и още нещо. А именно колко пари харчи Европейския съюз съпоставено с САЩ, например. Като погледнем мащаба от дейности, които се опитваме да реализираме, трябва да осъзнаем, че космоса засяга ежедневния ни живот много повече, отколкото можем да си представим. Всички знаем, че имаме функции в мобилните телефони, които ни показват кой къде се намира, ние самите къде се намираме. Едва ли осъзнаваме обаче, че самото функциониране на мобилните мрежи изисква синхронизация на данни. Съответно, без GNSS няма да има комуникация, няма да има мобилни телефони. Не става дума само за карти или за определене на местоположението. Става дума за съществени услуги, които просто осмислят съществуването на телекомите, на операторите. В Европа изключително много зависим от сигналите, идващи от ГНСС. 10% от нашето БВП в крайна сметка се дължат на наличността на спътникови сигнали. Какво правим ние в комисията, за да усъвършенстваме още повече нещата? Работим в три посоки. На първо място предприемаме регулаторна дейност всеки път, когато има нужда, особено що се отнася до сигурността и безопасността. Работим в областта на стандартизацията, особено когато стандартизацията помага за разширяване на пазарите на разширяване на възможностите за прилагане на технологиите на пазарите, искам да добавя, че регулаторната ни дейност е свързана с сигурността и безопасността. Един пример критичната инфраструктура. Вече казахме, че разчитаме на различни типове критична инфраструктура, където синхронизацията на спътникови сигнали е много важна. Например, телек телеком, далеко съобщителни мрежи, електроснабдителни мрежи, банкови операции и така нататък. Всички тези операции зависят по-настоящем най-вече от наличността на GPS. Нашата критична инфраструктура зависи съответно най-вече от наличността на GPS. Ще продължи ли тази практика и какво правим, за да променим положението? Друг конкретен пример – интелигентните цифрови тахографи. В тази област вече сме предприели действия. Изискваме чрез законодателство, прието преди 2-3 години, Считано от юни 2019 година, тежкотоварните превозни средства да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи, които да са съпоставими с Галилео. Както винаги, това не означава, че Галилео става задължителна. Не, ние сме за един инклюзивен подход. Искаме Галилео да бъде включена сред услугите с, с пътников характер, но ние не залагаме на ексклюзивността на Галилео. Още един пример, свързан с безопасността. Това е инициативата 112, предприета от комисията. Има регламент от декември миналата година. Знаете, че в случай на катастрофа, например, ще се изпраща сигнал, той ще се улавя от спътници и ще бъде изпращан на съответните служби. Това е както регламента за eCall. Ние прехвърляме модела от регламента eCall, който а, засяга автомобилите. Вече тази а, възможност трябва да е включена във всеки един автомобил. Съответно, прехвърляме тази технология към мобилните телефони и те ще могат да препращат сигнали или повиквания с спешен характер към съответните служби за оказване на помощ. Ето виждате конкретни примери за регулаторна дейност, която сме извършили, за регулаторни инициативи, които сме подели в далечното или близкото минало. На второ място стандартизацията. Благодарение на стандартизацията имаме възможност да гарантираме, че Галилео и Егнос ще бъдат максимално релевантни, що се отнася до пазарите. Искаме да гарантираме, че инфраструктурата, която сме изградили, ще бъде колкото се може по-полезна на място. Отчасти това се постига чрез стандартизация – стандартизация, която е много техническа по своя характер. Тя се извършва на съответните форуми. Каква е целта? Когато говорим за безопасност, например, и за безопасна авиация, искаме да гарантираме, че ЕГНОС наистина ще бъде непогрешим и ще бъде използван и ще се осланя на стандарти, заложени от съответните стандартизационни органи. Същото въжи и за шосения транспорт, например. Има дейности в рамките на съответните органи по стандартизация. Работим заедно с регулаторите, с представителите на тези органи, за да решим възможно най-добре въпроса с така наречените автономни автомобили. Галилео ще е част от решението. Интернет на нещата. IoT стандартите трябва да включват Галилео и Егнос. Това също е много важно за нас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря ви от своя име. И сега ще дам думата на госпожа Марта Криванис Бжостовска да се изкаже. Тя е ръководител на една програма, позната като развитие на пазарите по Хоризонт 2020 в рамките на надзорния орган към ГНСС. Дълго название имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Истинско удоволствие за мен е да участвам в днешната среща и ви благодаря за възможността. Аз ще акцентирам върху внедряването на пазара Не е лесно да си последен от ораторите, но ще се опитам. Много неща вече бяха казани. Преди няколко седмици постигнахме много важен момент. Един милион са ползвателите на ЕГНСС. Това е важен фактор за различни приложения. Тази технология се е предлага от, се използва от различни сегменти на пазара. Както беше казано, има 600 000 процедури базирани на EGNOS в повече от 330 летища в Европа. Повече от 83% от всички трактори също използват ЕГН с също интелигентните цифрови такографи. Има 17 марки автомобили, които използват Галилео и Егнос. Всичко това е от полза за Съюза. И така като цяло, благодарение на Егнос има бяха избягнати 18 000 закъснения на самолети. Пазара Даунстрим създава 15 000 работни места. Благодарение на подобренията в транспорта и неговата ефикасност, 3,5 милиарда литра гориво и 15 милиона тона емисии на СО2 са спестени. Тези данни показват, че сме постигнали до, доста неща благодарение на интегрирания подход. В нашата агенция работим с всички пазарни сегменти, пазар, пазара, професионалните а, сектори, като селско стопанство, определене на времето, синхронизация и прочие. Ние работим с органи, които влияят на пазара. Работиме с доставчиците на услуги. Нашият подход се базира на три стълба. Първо е необходимо да познаваме пазара и технологиите. Тук е, потребителите са в центъра на вниманието. Ние говорим с заинтересованите страни, организираме семинари, консултации, извършваме проучвания за удовлетвореността. Имаме също проект, който се нарича Бъдете близко до държавите членки. Работим съвместно с европейските държави, за да разберем какви са техните потребности – и да ги подпомогнем в възприемането на тези технологии. Говорим също с субекти на регионално ниво, за да видим какви са възможностите в научно-изследователската дейност там. Всичко това е важно за внедряването на пазара на технологията за глобални спътникови системи. Всичко това включваме в доклада за състоянието на пазара и технологиите. Новият доклад ще излезе след няколко дни на нашия уебсайт. Предлага много информация за пазара на С. Освен това, трябва да разбираме как се развива и търсенето. Работим заедно с комисията когато се дефинират регламентите, помагаме на заинтересованите страни да създадат а, а, планове за внедряването на ЕГНСС. Освен това, ние сме тези, които а, създаваме предлагането и правим инвестиции. Ние сме заети в подпомагане на различни продукти, произведени в ЕС. Постигнали сме много неща по внедряването на технологията, но това е само началото, тъй като програмата Хоризонт 2020 все още е в ход. Ние трябва да използваме тази доказала се методология при внедряването на ЕГА на СС, като се прилагат също Коперник и други, защото има синергии между програмите, които трябва да се използват в по-голяма степен. Когато се прилага този интегриран подход. Ние можем да подобрим конкурентоспособността, можем да помогнем на компаниите да осъществяват износ, както и за по-бързото внедряване. Ще бъдат стартирани нови инициативи за подобряване на конкурентоспособността с акцент върху създаване на вътрешен пазар за Галилео. Обществените органи трябва да бъдат ангажирани в по-голяма степен в внедряването на ЕГНСС. Освен това, трябва да подпомогнем стартиращите е, и малките и средни предприятия. В момента работим 18 души е, по внедряването на ЕГНСС на пазара, но ще има нови инициативи е, в бъдеще, затова ние трябва да се разраснем и трябва да имаме на разположение нови инструменти. Нашата цел е Галерео да стане лидер а, сред всички негови конкуренти. Ние трябва да инвестираме в а, големи проекти, които да доведат а, до промяна. И от ключова важност е да се разшири пазарния дял на ЕГА на СС. Към момента ние имаме 25% от пазара. Сега бихме искали да се увеличи поне до 33%, така че ние сме готови да обсъдим всичко това с вас. Готови сме да изслушаме вашите предложения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на всички за презентациите ви. Сега искам да, да попитам кой би желал от колегите от парламента да вземе отношение реч ще бъде господин Салини, който е докладчик по космическата програма от името на Европейския парламент. Благодаря. Аз като политик определено съм удовлетворен от огромната ни работа по космическите програми. В качеството си на докладчик считам, че нашия подход към преговорите е много добър, конкретен, и е, така с визия е, към бъдещето, дългосрочно. И се надявам, че подобен подход ще можем да запазим и в следващите е, моменти, в които ще се наложи да водим а, е, преговори, като успяваме да избегнем така най-големите турбуленции. Тук колегите знаят за какво става дума. Определено, определено е добър резултат. Не искам сега да се връщам към темите управление, бюджет и така нататък. Искам да подчертая нещо друго. Много съм впечатлен от огромния брой е, малки и средни предприятия, които работят по подобни предизвикателства. Тук се спомена понятието downstream. Благодаря, че го разяснихте. Upstream, this... Има и е, така визия за това да се разработва апстрим, т.е. услугите свързани с е, устройствата в е, космоса. Ние сме наясно с въздействието върху индустрията. Има съответни статистики за економиката, за интелигентната мобилност, цифровата економика и така нататък. Но а, трябва да мислиме и как да дадем допълнителен а, стимул или тласък. Не сме свършили всичко. Огромен а, брой са платформите за публикации, които използват нашата технология е безплатно. Трябва да мислим, може ли да се подобри реално въздействието от тази наистина фантастична технология. Също как да вземем решение относно взаимодействието на отделните агенции, но и също така как да решаваме въпросите на бюджета, като запазваме добрите взаимодействия и съответните правомощия на комисията, не само по отношение на индустрията, но най-вече е, по отношение на тях. Това са въпроси, които си задавам. И за мен това са основните предизвикателства. Благодаря. Други докладчици в сянка имат възможност да се изкажат сега, господин Зориньо. Muito obrigado, senhora Президент, Vou falar em português, вам que Благодаря. Аз ще се изкажа на португалски. Ще ви изчакам да си сложите слушалките. Благодаря много за изчерпателната информация, която ни предоставихте. Сега остава да се доизгради законодателната рамка. Така че всички тези добри новини и наши амбиции да имат съответно подплънка в посока устойчивост. Работата, свършена по време на предходния мандат, бе много визионерска, както чухме и от докладчикът. Така, вече сме е, на финала почти, но остават някои неща, които трябва да се разрешат. Финансиране, е, взаимоотношения с трети страни и нещо, което още не можем да осмислим, е въздействието е, на Брексит кога и как точно ще се случи и когато се случи Брексит. Първо, финансиране. Това, което предлага като средства Европейската комисия, дали е достатъчно, за да се осигури устойчивостта на нашите амбиции? Как е, точно ще могат да се разработят е, партньорства с е, за да има и повече финансова стабилност в програмите? Как какви ще са ни взаимодействията с конкурентите ни? Как ще се направят по-солидни, по-устойчиви тези програми? Тук се коментира, че ако искаме да работим за а, намаляване на въглеродни емисии, интелигентни градове и така нататък, тук се коментира, че тези технологии са от ключово значение. Как също така да а, повишиме информираността за значението на тези системи? да могат гражданите да са наясно. Те чуват много повече за аспектите, свързани с война и отбрана, отколкото мирните предложения на подобни технологии. Намаляване на емисии и така нататък. Тоест, сигурно е необходимо да сменим и комуникационните си стратегии. Второ, взаимоотношението ни с трети страни. Аз бях докладчик и по е, пакета за цифровизация, който така има допирни точки. Има програми за сътрудничество с трети страни, които са от огромно геополитическо и стратегическо значение. Освен това, къде е етичес... етиката в подхода ни на взаимоотношения към трети страни? Следващия урад. Благодаря. Няколко конкретни въпроса искам да задам на нашите гости. А, към господин Делсо. Америка въведе един закон, купува и американски произведено в Америка. Това въжи и за стоки и закупени от американското правителство. За да се защити нашата космическа индустрия, включително и в областта на обраната, не смятате ли, че трябва точно в космическата област да има един закон купувайте европейски стоки? После – Коментирахте за ресурсите и персонала на надзорния орган. Имате ли достатъчно средства и служители, е, като се има предвид е, как ще се развива бъдещето, смятате ли, че имате достатъчно средства да се справите с него? И въпрос за господин Доридес много, много сериозно значение отдавам на надзорния орган по ЕГА на СС. Много се радвам, че в регламента за космоса има много добре е, разписана структурата на управление – с правомощията на комисията и правомощията на съответната агенция за космоса и на надзорния орган по навигационните е, сателитни системи. Смятам, че това разпределение е много удачно и ще даде възможност е, да се действа дори по-добре от тук. Но е, може би поради проблеми за превода не разбрах точно какво разяснявахте за ЕГНОС как точно предвиждате еволюция на системите? Не се ли занимава с това Европейската космическа агенция? Естествено, че има смисъл вие да работите съвместно, но сега, когато има ясно разписана рамка кой какво върши в сектора на космическата индустрия, би следвало да има и отлично сътрудничество между съответните е, участници в този процес. Следващият оратор господин Тушеновски. Благодаря на всички за толкова изчерпателните разяснения. Става дума за отрасъл, който е от изключително значение. Имам няколко конкретни въпроса. За господин Делсо. А, коментира се, че се предвижда да има нов, е, ново звено е, за космоса в е, институциите, които отговарят за околната среда. Започнах, тъй като се интересувах от програмата Галилей, започнах да се замислям какво точно ще прави тази нова генерална дирекция. В, парла... в парламента и в нашата комисия си задаваме непрекъснато въпроса как е, е, надзорния орган ще се справи с все по-нарастващия обем задачи. Става дума, че търсите и възможности за нови позиции за около 18 души и те първо ще се обсъжда това. За господин Доридес е, благодарности за представенето и за постигнатото – Помня, когато се срещахме в Прага в една празна сграда, която трябваше да бъде основната квартира, която сега вече далеч не е празна, а е центъра на научните изследвания за космоса в Европа. Благодарности за това. Освен това, ние се намираме е, в момента в ключов е, етап. Е, Галилей вече започна да действа. Разбира се, има си своите младежки проблеми, така да се каже, но има ли визия на къде се движим от тук нататък? Галилей беше огромен проект с много пари, защото знаехме колко е обещаващ той. Но време е да мислим и за следващите стъпки и ми е интересно да чуя от вас какво според вас следва да е следващата стъпка. Вие сте човека, който има много визия и възможности да а, мисли по този въпрос. Господин Кладел понятията downstream, upstream, много амбициозни е, проекти е, за дейност, включително и на комисията. Как е, ангажирате обаче научната общност, научно-изследователските институти в тази дейност? Създават ли се компании от тези институции, е, за да могат те да прилагат достиженията си. Това е една област, която трябва сериозно да се разработи. Samozřejmě, že Galileo existuje. Já se s tím setkávám při přednáškách na vysokých školách, že vysvětluju. А, мисля, че също така страдаме и от факта, че хората приемат Галилей за нещо така от само себе си разбиращо се хората изобщо не си представят каква е разликата между Галилей и GPS. Те реално не си дават сметка, че Галилей е това, което имат на телефоните си. Не искаме да отекчаваме е, хората и да ги мушкаме и да им казваме, ама вие знаете ли каква програма, коя система използвате, но все пак хората трябва да знаят достиженията на Галилей. Като че ли леко закъсняваме, затова призовавам нашите гости максимално сбито да отговарят. Oui, <coughs> monsieur, madame, merci pour vos propos. Euh, благодаря, благодаря за е, увода. Много се ентусиазирам така от е, данните, е, които ни представихте. Вие го казахте и колегите също. Въпросите, свързани с космоса, са и важни и трудни за разбиране. Гражданите не са много наясно с тези програми. Факт е, че е, Галилей с своите е, приложения е, действително показва това. Смятам, че имаме и някои предизвикателства, които ще ни помогнат, а именно това са всичко свързано с предизвикателствата към околната среда. Примерно в програмите Коперник смятате ли, че средствата, които се предвиждат там, е, са достатъчни да е, работиме по е, екологичните предизвикателства, да отчитаме как те се развиват и какво можем да направим. И втори въпрос – Споделям мненията на колегите, които говориха за необходимостта от сътрудничество между Европейската комисия, агенциите, които представяте вие и Европейската космическа агенция. За да можем да решаваме предизвикателствата, с които се сблъскваме, трябва да няма неяснота как са разпределени правомощията на всеки отделен орган, да има възможност за обмяна на знание и опит. Може ли да поясните как точно виждате разпределението на задачите между тези две агенции? Благодаря. Така приключихме с докладчиците в сянка. Други хора също искат да се изкажат. Моля ви да се изказвате в рамките на не повече от минута. Господин Кели. Благодаря. Благодаря на ораторите за презентациите. Цяла сутрин бях на заседание посветено на Брексит и сега се чувствам освежен, тъй като тук е много по-интересно и освен това не говорим за такива тъжни неща. Опитваме се сега да ограничим щетите. Галилео, знаете, е нещо много полезно. Харесва ми марката, произведена в Европа. Искам тя да бъде доразвита. Това ще бъде като противоотрова на Брексит до известна степен. Относно автономните автомобили – как ще се развият те и технологиите свързани с тях? В следните няколко години какво ще стане по европейските пътища? На следващо място. Нещо, което беше споменато. В моята страна широколентовите интернет услуги не са особено добре развити. Чувам, че спътниците могат да са много по-добра технология в дългосрочен план. Ние прахосахме много пари за фиброоптични кабели в страната, а сега разбираме, че спътниците могат да предоставят добра услуга много по-ефтино. Кажете какво смятате вие по този въпрос. Благодаря. Надявам се, че бях кратък. Благодаря, господин Пекса. Извинявам се. Всъщност, имам работа, така че колегата Кристиан Елер ще поеме председателския пост. Господин Пекса, благодаря. Благодаря за тези толкова интересни презентации. Искам да кажа, че много се радвам, че в парламента чуваме и добри новини, а не само лоши новини. Моят въпрос е технически по своя характер. Електромагнетният спектър е ограничен като ресурс и съответно нашите устройства не трябва да си пречат едно друго. Разбирам, че този ресурс може да е много важен за бъдещото развитие на космическите технологии. Вероятно, вие сте хората, които могат да отговорят на следния въпрос. По-настоящем липсва този ресурс и съответно ние ограничаваме използването на космически технологии, какво може да се направи? И прав ли съм изобщо? Ако не, опровергайте ме, мисля, че вие сте точните хора. Последния оратор, господин Тенант. Благодаря, господин председател. Конкретно по Галилео, като част от европейската космическа политика – ако не се лъжа, Великобритания е дала 1,2 милиарда лири за проекта, за неговите способности. За мен това е една голяма сума. Тя възлиза на 20% от общото финансиране за Галилео. През ноември 2018 година а, имаше отхвърляне по време на преговорите. и Мисля, че тази сума съответно трябва да бъде възстановена. Ще имате 5 минути. Моля да отговорите. Бъдете максимално кратки. Ще се опитам да отговоря, каза господин Делсо, на част от въпросите. Те са много. Колегите ще допълнят. Относно регламента за космоса. Мисля, че намерихме добър компромис между трите институции, макар че разговорите до последно бяха доста сложни. Компромисът е добър. Възниква въпрос с финансирането. Ако нямаме достатъчно добро финансиране, нищо няма да проработи. Можем да говорим за полезността на космоса, но без финансиране нищо няма да се случи. На следващо място, съвсем накратко, въпроса за управлението, връзката между комисията, ЕИЗА и така нататък. Мисля, че онова, което имаме в новия регламент, представлява един добър компромис. Ние се опитваме да поясним правомощията на различните органи. Имаме нужда и от трите органа. Нека да спрем с противоборството. Трябва да се допълваме. Значи ГСА, ЕЗА и комисията. Е, без е, взаимодействие на трите органа няма да можем да се борим с останалия свят. Мисля, че настоящия регламент уточнява добре правомощията и мисля, че ние трябва да докажем сега, че наистина може да има сътрудничество на практика. Относно Коперник, съвсем накратко. Някои казаха, имаме ли достатъчно м... пари, извинете, за, за Коперник. Коперник е, е нещо много важно. Вероятно сте чели, че юли тази година е бил най-топлия месец, откакто се регистрира температура в този месец. Без Коперник нямаше да имаме тази информация, тези данни. Ако погледнете замърсяването, например, наблюдението на въглеродния двуокис в бъдещето, Коперник също е много важен. И така стигаме до въпроса имаме ли достатъчно пари. Ами надяваме се, че ще имаме достатъчно пари за Коперник. Има нещо обаче, което трябва да се вземе предвид и така стигам до вашия въпрос. Коперник се финансира от Европейския съюз, но и от държавите членки по ЕСА. На ЕСА, защото те също се финансират Коперник. Това е добър пример за сътрудничество. Как комбинираме средства за такива важни програми като Коперник. Към Господин Салини, въпроса за така наречения даунстрим е изключително важен. Трябва да обясним добре за какво става дума и трябва да обясним на другите отрасли за какво става дума. Вашата комисия може да обясни за какво става дума по добър начин, защото вие имате съответното портфолио, защото към вас се обръщат много представители на индустрията. Трябва да им се каже, че има нужда от инвестиции в космоса. Ясно, че трябва да се направи повече. Е, космоса е важен за всичко, за даунстрим, за индустрията, за цифровизацията, за околната среда. Вече споменахме и спасителните операции. Значи сега, благодарение на Галилео, можем да локализираме една лодка в морето много по-бързо. Ако някой, например, се загуби в Северно море, може да бъде намерен много бързо благодарение на Галилео. Може да видите в социалните мрежи клипове в тази връзка. Трудно е обаче да се предаде това послание, което аз предавам. Мисля, че космическата индустрия, освен това, трябва да търси възможности извън отрасъла. Твърде много се концентрира тя в рамките на самия отрасъл. На следващо място, когато говорим за програмата Нов космос в САЩ, каква е основната разлика? Хората, които инвестират там, гледат какво се случва в други отрасли. Те не гледат само сектора на космическите програми, те гледат и други отрасли. Ние в Европа трябва да го правим. И освен това трябва да привлечем частни средства. Частните инвеститори не са достатъчни. Имаме нужда от обществени е, средства, да, публични средства, но имаме нужда и от частни средства. За да има растеж в Европа, трябва да има частни средства навсякъде. Не на последно място в сектора на космическите технологии. И накрая, вероятно, най- трудният въпрос, европейския еквивалент на американския закон купува и американското. Когато говорим за МСП, когато говорим за обществени поръчки и така нататък, нататък. Нещо подобно никога не е било лансирано. Защо? Защото ние, казвам ние всички нас, вярваме, че сме по-конкурентоспособни, когато сме открити към останалите. Естествено, аз искам да съм достатъчно открит с вас, когато говорим за Галилео, тъй като Галилео има и измерение свързано с сигурността, трябва да кажем, че ние можем да работим само с дружества, които са базирани в Европа. Ние не можем да се доверим на представител на трета страна да работи с програма като Галилео. Може и да нямаме акт, известен като купувай европейското, но по отношение на Галилео ние купуваме, например, с услуги само от европейски дружества. обаче не е еквивалент на съществуващото в САЩ. Колегите ще допълнят казаното от мен по другите въпроси. Благодаря. кратки отговори на вашите въпроси. Ще започна с въпроса на депутата Салини. Как да се използва потенциала на МСП? Тук трябва да се помисли внимателно. От гледна точка на нашата организация ГСА, ние имаме конкретни предложения. Смятаме, че Хоризонт Европа не е достатъчна. Имаме нужда от други проекти, Първия проект, например, наречен Catalyst, съвместява в себе си идеи, които приближават програмите до пазара. Днес Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа засягат по-скоро първите етапи. Ние имаме нужда от проект, който да придвижи продуктите по-близо до пазара. Имаме нужда и от други проекти, които да насърчат използването на рисков капитал в сектора на космическите технологии. Има интерес към растежа в това отношение. Е и Б обаче ни казва, че тази област трябва да бъде разгледана допълнително и мисля, че ГСА има правомощията да се заеме с тези въпроси специфични по своя финансов характер. Трябва да кажем, че има пазар, който може да се развие и тук МСП може да играе важна роля. За кой пазар говоря? Говоря за публичния сектор. Той може да е много интересен клиент за ГНСС, така че трябва да се приближим малко повече и до публичния сектор. На следващо място относно ЕГНОС, извинявам се, ако не съм бил ясен. ГСА, надзорния орган, не играе никаква роля при разгръщането на тази система. Ролята тук е на ЕСА. ГСА по отношение на ЕГНОС се занимава с оперирането и предоставянето на услуги. Същото въжи за Галилео. Така са нещата в момента, така ще продължат да бъдат и в бъдеще. Относно казаното от господин Тушеновски, какво предстои? Вече казах, че след около 18 месеца ще се изправим пред пълното разгръщане на способностите на системата на Галилео. Галилео ще бъде завършена. имаме нужда от тук нататък от последователност, непрекъснати услуги. Затова е много важно да гарантираме устойчивостта на системата. Относно развитието на пазарите, това го споменах, имаме нужда от конкретни инструменти, имаме нужда от по-различен обем на инвестициите. Имаме нужда и от капацитет за обединяване на различните технологии. Е, ГНСС не може да се справи сама би трябвало да заложим на сливане на технология. Ако вземем, например, автоматизираните автомобили, те ще разчитат на различни технологии. ГНСС експертите ще трябва да мислят нестандартно, за да се приближат, да приближат своите усилия до други сфери. Имаше конкретен въпрос, свързан с шосетата. Днес около 60% от системите за такси по пътищата се основават на ГНСС. Егнос и Галилео значи се използват на широка основа. 50-60% се използват благодарение на Галилео. Има потенциал тук. Тези системи използват спътници. Мисля, че е интересно да се вземе предвид факта, че електрониката в автомобилите обединява различни е, черти. Днес имаме e-call, имаме 112 и така нататък. В бъдеще ще има един по-ефтин е, уред или е, инсталация, която ще обединява в себе си всички функционалности. Една от тези функционалности може и да е плащането на шосейни такси. Това е което имам да кажа. Другите отговори ще ги дадат колегите. Нашата комисия обикновено е доста неучтива. Трябва да ви кажа, че доста позакъсняхме. Благодаря ви за дълбокомислените отговори. Искам да кажа, че ще следим отблизо какво се случва. Нашата комисия винаги се отнасяла благосклонно към космическия сектор, сектора на космическите технологии и по отношение на финансите. Не на последно място, моля за прошка, но Хората от Сметната палата чакат отдавна. Благодаря ви. Колеги, ако имате въпроси, на които не сте получили отговор, моля да помолите нашите гости за писмени отговори. Аз ги моля от ваше име те да ви изпратят такива писмени отговори. Колеги, ако се чудите защо съм на това място, всъщност има едно правило, което казва, че ако председателя го няма, председателстват заместник-председателите. Ако ги няма заместник-председателите, председателстват координаторите. Ако остане само един депутат в залата, трябва да си тръгне да изгаси лампата. Така стоят нещата. Um, Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Много се радваме, че тук са представителите на Сметната палата. Винаги сте добре дошли. По-конкретно, защото ни давате а, заострени саби в разговора с а, колеги от други институции. Разбрах, че днес тук е госпожа Иванова, която ще представи един специален доклад, посветен на вятърната и слънчевата енергия за производството на електроенергия. Колегите, които са тук не от вчера, знаят, че тя е бивш евродепутат, а сега е ръководител на Камера номер 2 в Сметната палата, която отговаря за инвестициите, за Сближаване, растеж и включване. Давам ви думата без да се бавя. Благодаря. Винаги е удоволствие да се връщам в Европейския парламент, особено в комисията ИТРЕ. Не сме имали толкова много възможности да представяме доклади в тази комисия, но днес имаме такава възможност. Ние сме обсъждали въпроси Бродбек, Бент за извеждане от изпълнението експлуатация на ядрени инсталации и прочие. Искам да използвам тази възможност да кажа няколко думи за проектите, които предстоят. Това, което предстои да се публикува скоро, може би ще представлява интерес за вашата комисия. Инициативата на комисията за цифровизиране на европейската индустрия скоро ще се публикува този доклад. Също ядрена безопасност, енергийни етикети и също инфраструктура за зареждане електромобили. Но днес ние обсъждаме използването на вятърна и слънчева енергия за производство на електроенергия. Обикновено този, който е докладчик, представя доклада. Аз не съм, но този, който беше докладчик, напусна вече сметната палата и ще прикани после по-детайлно да бъде представен този доклад. Въпросът е изключително важен с 400% и 8000% между 2005 и 2017 година се е увеличило производството. Между 2007 и 2020 около 8,8 милиарда са вложени в проекти от регионалния фонд и кохезионния фонд. Освен това, трябва да гарантираме също продажните цени. Сертификатите за 2021-2027, тук комисията предлага около 71,8 милиарда евро за подкрепа на климатичните цели, включително производство на електроенергия, възобновяеми източници. Ние искаме да видим доколко ефикасни и ефективни са изразходените средства. Има национални цели, за електроенергия, за отоплителни и охладителни нужди. Националните цели бяха премахнати през 2013 бяха въведени още европейски цели. Този доклад разглежда напредъка, който е постигнат от държавите членки в областта на ВЕИ. дали тази финансова подкрепа специално за производство на електроенергия от вятърна и слънчева енергия е дали средствата са изразходвани добре. Сега ще дам думата на колеги за по-детално представение. Дами и господа, миналия юни ние публикувахме доклад по много интересна тема за електроенергия от вятърна и слънчева енергия. Тук той предизвика доста голям интерес от обществеността. Аз отговарях за работната група. До мен е основният ръководител. Днес аз ще ви представя констатациите, заключенията, препоръките в нашия доклад и ще имаме възможност накрая да отговорим на ваши въпроси. Директивата от 2008 е правното основание. Направихме анализ и на преразгледаната директива от декември 2018, която е една от шесте документа от пакета за чиста енергия. Ние искаме да подчертаем, че между 2005 и 2017 ще делят от ВЕИ се увеличило от 15 на 31% поради увеличение на обемите на електроенергия от вятърна енергия от 400% и слънчева енергия 800% за същия период от време. Отясно на тази графика виждате как се развива миксът от ВИ. На графиката в ляво може да видите, че исторически погледнато търсенето на електроенергия се запазва на същото равнище. Освен това искам да подчертая, че от 2015 година тези две технологии за слънчева и вятърна енергия изпревариха производството на електроенергия от водни източници. Основните причини за увеличаването на е, електроенергията от вятърна и слънчева енергия, че има спад на цената на технологиите в двата сектора. Освен това, държавите членки са стимулирани да ги използват и това беше една от основните задачи в нашия доклад. Спадът на разходите за производство на електроенергия от вятърна и слънчева енергия се показва от развитието на показателя на осреднения разход за електроенергия. Той се прилага от индустрията, за да се направят разчет на разходите за производство на електроенергия, производството на ВЕИ и но не ВЕИ източници. Сравнява се също и с разходите за производство на електроенергия от твърди горива. виждаме спад между 2000 е, и до 2017 година. Има също спад за слънчевите инсталации, тъй като има значителен спад в цената на панелите и инсталацията им от 2009 е, насам, което означава, че вятърната и слънчева енергия вече са е, ефтини за производство на електроенергия и струват по-малко, отколкото изкопаемите горива. Сега по констатациите, изводите и препоръките. Има 6 такива. Отнася се до напредъка постигнат от ЕСА в дела на ВЕИ в общото енергопотребление. През 2017 година 17,5% от 20%, което е целта за 2020 година, бяха вече постигнати. През 2005 година стартирахме от 9,1%. 11 от 20-те държави членки вече са изпълнили националните си цели, така както бяха определени в ред 1. Това са България, Чешката република, Дания, Естония, Харватия, Италия, Литва, Унгария, Румъния, Финландия и Швеция. Но не всички от оставащите 17 държави ще постигнат целите си. Ниско рискови са Гърция, Латвия, Австрия. Сред... Това означава, че те трябва да продължат да реализират мерки за използване на ВИ. Умерен риск са Белгия, Германия, Испания, Кипър, Малта, Португалия, Словения и Словакия. И те трябва да увеличат делът си и той трябва да е по-висок от преди постигнатия. Сериозен риск са Нидерландия, Франция, Ирландия, Обединеното кралство, Люксембург и Полша, тъй като те едва ли ще могат да постигнат дефицита до 2020 година. Унези, които са постигнали целите и трите, които са нисък риск, показват, че поне половината от държавите членки генерират вече достатъчно енергия от ВИ за постигане на целите от 2020 година. Но ние сме притеснени дали резултатите на тези водещи държави ще са достатъчни, за да компенсират изоставането на останалите, за да се достигнат 20% до 2020 година. За това трябва да се види как ще бъ... се планират на, на търговете за нови ВЕИ капацитетни възможности, също интерконекторите. Втората ни констатация се отнася до ред 1 директивата тази директива определя задължителни цели до 2020 година, както на ниво ЕС, така и държави членки, както и минимална индикативна траектория за всяка държава членка. С други думи, всяка държава членка трябва да дефинира стратегия от 2010 до 2020 както и траектория за изпълнение на мерките за постигане на целите. Ние констатирахме, че сроковете които бяха посочени в директивата и предлаганите данни към Евростат отнема доста време. На практика означава, едва през пролета на 2022 ще е ясна дали държавите членки са постигнали целите за 2020. Ред едно също ограничава мандата на комисията за мониторинг на някои от индикативните траектории Комисията не се намесва, ако държавата се намира именно в тази индикативна траектория. Ред едно изигра важна роля, но правната рамка не позволява а, своевременно докладване на комисията, за да се види какъв напредък е постигнат там, където индикативните траектории не са постигнати. Освен това, трябва да се подобри своевременното представяне на статистически данни. Трябва да се измени регламентът, да се намали срока от 11 на 9 месеца. Най-важната част от нашия доклад се отнася до внедряването на вятърни и слънчева енергия в държавите членки. Разглеждаме Гърция, Полша и други. За да се насърчи използването на инвестиции в тези сфери, виждаме непрекъснато нарастване на енергоенергията от вятърна енергия, с изключение на Испания за 2015. В Германия има значително увеличаване в Германия, Гърция и Испания на слънчевата енергия. След 2013 има стагнация обаче поради мерките предприяти, за да се компенсира първоначалната значителна помощ. Полша обаче не се постави достатъчно високи цели за слънчевата енергия. Намаляването на разходите за технология и високата първоначална подкрепа прави инвестициите в слънчева и вятърна енергия много доходоносни. 9 от 24-те аудитирани проекта, 3 в Германия, 4 в Гърция, 1 в Испания, 1 в Полша, показаха, че имат значителна възвръщаемост 3 до 11% пункта по-високи, отколкото доходността на държавните ценни книжа за съответния период. Цената на електроенергия нараства, имаше и значителен държ... обществен публичен дефицит. Когато се намалява помощта за този тип електроенергия се постигат по-различни резултати. The... От 2016 се предвижда капацитет за възобновяеми енергии. Има практически бариери пред производителите. Държавите членки трябва да определят в законодателството си участието на гражданите като потребители или на техни организации в енергийни общности. Освен това, констатирахме, че държавите членки не използват достатъчно механизмите за сътрудничество. Те нямат особена охота да си сътрудничат в енергийната сфера. Това води до фрагментиран енергиен пазар. Коректиращите действия, въведени от държавите членки, за да не се обременяват потребителите и националните бюджети, вдъхнаха доверие в инвеститорите. Също търговете участието на гражданите допринасят за разширяване капацитета на вятърна и слънчева енергия и да се покрият нуждите от инвестиции за покриване на целите до 2300 година. Препоръчваме комисията да гарантира достатъчно търгове, за да се увеличи капацитета за електроенергия, да се набележат държавите членки, които не са предвидели достатъчно търгове и да се наблюдават и да се докладва за резултатите от тези търгове. Четвъртата ни констатация се отнася до други пречки. Ограничителните правила за пространствено планиране, например, и административните процедури. Има региони, които са определили а, 10 а, пъти по-голямо разстояние, отколкото е турбината за разполагане на една турбина от мястото, където се живее. С тази мярка земята, която се използва за вятърни паркове, намалява, вместо да се достигне тази, която беше предвидена. Що се отнася до административните процедури, държавите членки са се определили максимални срокове за лицензии и разрешителни за изграждане на вятърни паркове. В Гърция, в Испания до 7 години са необходими, за да се реализира един проект от е, такъв вид. Обичайно е такъв проект да се приключва в рамките на 5 години. Има ограничителни правила за пространствено планиране, също ограничава се разпространя... разполагането на нови инсталации, има продължителни административни процедури, всички това са пречки. Петата ни констатация се отнася до мрежата. Инвестиции в мрежата се забавиха много във всички страни членки, особено в Германия. По-малко от 10% от планираните разширения бяха приключени до 2017. И недоразвиването на, мер... на мрежата всъщност се отразява и на съседните страни, защото Германия не може да осигури и трансферна енергия. Това спира разработването на ВЕИ, въпреки че има, примерно в Гърция, много висок потенциал, както и в е, Испания. Там обаче не могат да се разположат нови установки. За да се постигне е, целта до 2300 32% и 50, е, трябва 55% от произведеното електричество да е ВЕИ. А, в момента тази цифра е 31%. Това вече е предизвикателство. Е, да се стигне от 31 до 55% е необходимо да има спешно големи инвестиции. Заключихме, че забавянето на инвестиции в мрежата, включително инфраструктура за, за свързване, спира разработването и е, използването на ВИ. Страните членки трябва да решат този проблем и да търсят е, съответно финансиране по европейските фондове, за да могат да управляват е, съответните е, установки. Шеста констатация – тук е, коментираме преразгледаната директива и е, пакета за енергетика. Преразгледаната регулаторна рамка подкрепя разгъването на производство на ВИ. Необходимо е да има обаче подобрена стабилност на схеми, програмите за подкрепя. Също е необходимо да има и едно гише, услужване на едно гише, свързано с лицензирането на инсталациите. Е, мандата на комисията за мониторинг се, разреша, е, се разширява също. Но има и недостатъци. През 2016 е, се считаше, че трябва да се спазват националните цели по ред 2 но ред 2 замени националните задължителни цели с европейска задължителна цел най-малко 32%. Това създаде риска страните членки или да постигнат прекалено много, или да не постигнат. И а, разликата между а, най-добрите и най-лошите ще се увеличи. Също така не се решава и въпроса за спазване на изпълнението на време. Проблем е и транспонирането на новото законодателство. Страните членки транспонираха предходната директива с забавена в случая с Польша, цели 4 години. Ние считаме, че ред 2 и регламента за управление намаляват мерките, които въвеждат мерки, които допринасят за по-добра инвестиционна среда. Но трябва да има навременна отчетност, защото ако, когато няма национални цели, това застрашава и постигането на европейската цел. Необходимо е да се подобри и мониторинга, за да се е, смекчи въздействието от липсата на задължителни национални цели с което стигаме е, до края на нашата презентация. Благодаря. Сега ви давам думата на вас. Well, thank you very much. I'm looking around. Besides <laughs> me, there's no coordinator. Um, I, I just have a short... Благодаря. Е, не виждам координатори. Имам един а, е, кратък а, въпрос. В констатация 4 говорихте за това, за отстоянието на инсталациите от е, населени места. Доколкото знам, в Европа и в Полша Разстоянието, което се изисква от европейското законодателство за опазване на природата е дори по-голямо, отколкото е това съдържащо се в националното законодателство. Тук има ли проблеми с методологията и вашите констатации? Защото по дефиниция отстоянието на подобни инсталации – не се решава толкова с това колко отдалечени са те от е, населени места, а по-скоро доколко са отдалечени от места, където е, птиците отглеждат е, малките си, например. Има ли някакъв проблем с методологията при определяне на подобни е, отстояния? Как точно може да се преодолее това? Давам думата и на колегите сега. Мис Кутея. Госпожа Кутея. Благодаря, господин председател. Благодаря за представянето на проучването. И аз искам да коментирам една от препоръките във вашата презентация – Става дума е, за облегчаването на административните процедури по производството на ВЕИ. Частните инвеститори е, всъщност се сблъскват с две нива на риск е, при взаимодействието си с публичната администрация. Първо, рискът да е, се занимаваш с бизнес в конкретната страна – а втория риск е, е да се инвестира предвид бюрокрацията в конкретната страна. В е, развойната фаза на проекта инвеститора вероятно отделя около 10% от е, средствата си, за да мине през различните сложни национални процедури, да се закупи съответния терен и така нататък. А Имайки предвид целите до 2300, ние трябва да изчистим максимално и да улесним фаз, развойната фраза на проекта. Някои предприемачи е, оставят на националната администрация да извърши тази фаза това определено намалява риска и стимулира инвестициите. Да има повече е, взаимодействие и сътрудничество в, е, форм, под формата на частно-публично партньорство води и до създаване на повече работни места, но и до сигурност по отношение на въздействието върху околната среда на подобни проекти. Смятате ли, че на европейско ниво трябва да се оказва повече подкрепа за подобни публично-частни партньорства? Публичната администрация не е ли редно да започне да е, поема отговорност за началната фаза на проекта с цел да се търси постигане на е, задължителните цели? Какво може да се направи на европейско ниво, за да се подкрепи е,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 suorganizuoti jos pasiemimą. Ir... Знаете, че възобновяемата енергия е енергия на бъдещето. Трябва да обаче инфраструктура. Освен това, новите технологии позволяват да се произвежда доста електроенергия във всички държави членки. Шалиес, но статитос, а Защо има разлика в производството? Защото има разлика в националните системи, заради решенията, защо някои държави произвеждат до 20% и дори повече от 20% от ВИ, други са под тази цел. Може би няма достатъчно стимули. Мисля, че Обществеността проявява интерес към все по-широко използване на вятърната и слънчева енергия, но някои страни, като моята, например Литва, която на пръв поглед се справя добре, съгласно вашето проучване, но обществеността счита, че не се прави достатъчно, за да се произвежда възобновяема енергия. Моята страна не купува електроенергия. Ако Например, някой потребител произвежда повече електроенергия, отколкото му е необходима, той просто трябва да подари на държавата останалата част, която е в излишък. Какво решение може да се намери на този въпрос? 7 души са заявили, е, заяв, са дали заявка за изказвания. Би следвало да приключим след около четвърт час. Нека да ограничим въпросите до една минута. Абсурдно е да зададем 20 е, въпроса и да дадем е, после 5 минути за отговори. Затова, моля, ограничете времето си, господин Кудлар. Sorry, my name is Grudler. Uh, it doesn't matter. No. Uh, je... Името ми се произнася е, Грудлер. Ще говоря на френски и то бързо. Вие ясно очертахте всички направени усилия в това отношение. Въпросът е, е пика на производството отговаря, рядко отговаря на пика на потребление – особено при възобновяемите енергии, които пък не могат да се съхраняват. В проучването видели ли сте по какъв начин страните се справят с липсата на възобновяема енергия в определени периоди на деня? Има ли възможност в европейските програми да се търси е, използването на е, хидрогорива, за да може да се компенсира е, липсата на е, възобновяема енергия в е, някои периоди на деня. Господин Фулсан. Благодаря за много интересния доклад. Последната препоръка за европейската цел 32% да бъде разбита на конкретни цели за страните. Това е някакси очевидно, но би следвало да се направи максимално бързо. Искам да задам следния въпрос. Може ли да покоментирате малко повече е, статистиката. Какво според вас е реалистично за транспонирането на законодателството? Е, и в такъв смисъл, колко съвременена трябва да бъде статистиката? Дали да се подава в реално време или как? Благодаря, че спазвате ограниченията за изказване, господин Флего. Eh, hvala vam puno на, на овим riječima. Dakle, ono što ja... Благодаря, благодаря за презентациите. Важно е да се подчертае, че ние всички сме за альтернативните енергийни източници, всички сме застъпници за вятърна енергия, за слънчева енергия – Основният въпрос обаче, който трябва да си зададем е свързан с конкурентоспособността. Затова и аз искам да попитам следното. Работят ли държавите членки достатъчно по темата конкурентоспособност на своите економики? Полагат ли достатъчно усилия за да направят своите економики конкурентоспособни, за да не загубим своята конкурентоспособност в прехода към ВИ, защото държави като Русия ще се възползват. Следващия оратор, госпожа Паулус. Благодаря, господин председател. Разбирам, че презентацията може да не бъде изпратена. Потвърждавате, благодаря. И така, що се отнася до разстоянието, извинете, до гнездящите птици с малки, това не е оказано в европейско законодателство. Всъщност, ако имаше ясни критерии, а би било добре да има такива, ще трябваше да се взима решение и би трябвало да се взима решение за всеки конкретен проект. Говорихте за изкопаемите горива и имаше нещо като а, марш. А, не искам да, не искам да а, ви съдя, но не разбирам защо новите горива и старите горива са в един кюп, освен това, кои цени давате, защото цената много намаля. Освен това, смятате ли, че търговете са най-добрия начин да се действа в Германия? Преминаването към търгове общо взето накърни достъпа до многообразие и това се оказа много вредоносно. Благодаря. Господин Гонзалес Касерес. Благодаря, господин председател. Благодаря за това проучване, за това, че представихте картината на случващото се. Аз имам конкретни въпроси. Казвате, че липсват задължителни цели национално ниво. И ще е трудно така да се постигнат целите до 2030, ако не се постига тези до 2020. Какво може да се направи за преодоляване на този недостатък? Какво допълнително може да се направи, освен правилното транспониране на директивата? Има схеми за подкрепа на възобновяеми енергоисточници. Същевременно се казва, че са достигнали своята зрялост технологиите за използване на вятърна и слънчева енергия. И така, каква подкрепа е предвидена при това положение? Има пречки, например, такива технологии, които вече още не са достигнали зрялост каква може да бъде ролята на договорите за изкупуване на енергия, така наречените Power Purchase Agreements. Господин Пекаринен, производството на вятърна енергия е изключително нестабилно. Затова питам ви накратко. Имате ли някакъв вид виждане за това как да се балансира производството, как да се балансира търсенето и предлагането. Какви инструменти според вас могат да се използват и какви се използват в различните държави членки? Благодаря. Господин Блос. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересното проучване. Тук съм. Мисля, че посочвате с пръст много неща, с които ще трябва да се заемем в комисията. Два въпроса. И аз искам да получа малко повече информация относно недостатъчните търгове. Какви са разходите свързани с тези недостатъчни търгове и какво губим ние като общества? Бяха споменати Полша и Германия беше споменато ограничението в рамките на пространственото планиране. Ако погледнем възможностите, които Полша има по отношение на вятърната енергия, можем ли да придадем количествено измерение на възможностите, които могат да бъдат създадени на печалбата, която може да се регистрира в крайна сметка ефективността? Госпожа Мелан. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо, за тази презентация. Искам да се спра на нещо, което казахте за задълженията, свързани с инвестициите в вятърна и слънчева енергия. Вие говорихте също за пространственото планиране. Вие споменахте две страни. Вие казвате и във вашия доклад, че вятърната енергия се развива много по-бързо. Какво може да се направи за благоустройството на териториите? Има също забавене на европейските инвестиции, що се отнася до бързото развитие на чуждестранните технологии, най-вече в Китай – благодаря ви за разясненията, които може да ни дадете в тази насока. И последния оратор, господин Рос. Благодаря, господин председател. Относно ветрените турбини. Беше казано, че това е ефтина, чиста енергия, добра за околната среда. Осъзнавате ли обаче какво въздействието върху живота на хората. Хората се оплакват от шумово замърсяване, шум с ниски чистоти. Освен това, ставаме свидетели на масово измиране на птици поради тези турбини. Освен това, те заемат много място, отнемат от нашата природа, тя ни е ценна. Как може да се говори за чиста и по-добра среда? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е стабилността на електрическата мрежа. През юни имаше поне три спирания на електричеството, поради това, че има голям брой ветрени турбини, които оперират едновременно. Те оказват натиск. Искам да попитам с други думи, осъзнавате ли какви са недостатъците в това отношение и отчитате ли ги? Това е списъка с ораторите. Госпожа Паулос справо ме коригира. Аз говорих за директивата за местообитанията, флората и фауната. Трябва да спрем сега. Зададохме около 22 въпроса, а официално сме предвидели още около 7 минути. Мисля, че трябва да дадем 15 минути на сметната палата, не повече обаче, защото предстои още една точка от дневния ред. Имате думата, решете кой как да отговаря. Една обща бележка относно публично-частните партньорства. Техническите въпроси на тях ще отговоря колегата. Относно сътрудничеството между публичните и частните инвеститори. Много важен въпрос защото оценката на въздействието по ред 2 показа, че има нужда от инвестиции от порядъка на 254 милиарда за първоначалните цели до 2300 година. Представете си за какво става дума. Днес приноса с финансово измерение е много по- малък. За следващия период се предвиждат около 71 милиарда за подкрепа. Виждате каква голяма дупка се очертава. Трябва да има частни инвестиции съответно. Каква е ролята на ПЧП? Изготвихме друг специален доклад. Не знам дали го представихме пред вас обаче. В тази връзка искам да кажа, че трябва да сме изключително предпазливи по отношение на ПЧП. Някои от заключенията на Сметната палата, вече публикувани, показват, че ползата и прозрачността в много случаи са били подкопавани и има неясни цели, така че има известна полза, но трябва да внимаваме, когато става дума за толкова големи инвестиции, тъй като говорим за повече от 200 милиарда евро. Що се отнася до останалите въпроси, ще помоля колегата да отговори, защото имаме около 20 въпроса, да се надяваме, че ще успеем да ги покрием всичките. Мисля, че ще е лесно да отговоря на всички, защото очевидно темата е много интересна за вас. Не е възможно да подложим на аудит всички тези теми, но все пак, нека да започна с онези, които са извън приложеното поле, обхвата. Ние не разгледахме китайската технология, европейските инвестиции, те не са попаднали в обхвата. Ветрените турбини, въздействието им върху околната среда, смъртността сред птиците, тези въпроси също са извън обхвата на проучването. Две години работехме по този доклад и научихме, че няма въздействие, негативно въздействие върху здравето поради ветрените турбини. Това ни казаха различни експерти. Ние се допитахме до различни експерти. По отношение на смъртността сред птиците, да, това е известен проблем, но ако се направи много добър анализ на това къде точно ще се изгради ветрения парк, може да се справите с този проблем. Относно стабилността на електрическата мрежа, да, знае се, че непостоянният характер на ВИ е проблем. Това също не е в обхвата на нашия одит. Научихме обаче, че когато има свръхпроизводство на електроенергия, тя може да бъде продадена на съседите. За тази цел обаче има нужда от интерконектори. По-настоящем не всички държави членки имат достатъчно такива, така че едно решение може да е това. About... Относно недостатъчния брой търгове и въобще по темата търгове. Да. Имаме насоки на комисията. Знаете, че не може да се е, възлагат е, и разпределят е, нови мощности, нов капацитет от 2016 година насам. Това се отчита в нашия анализ. Защо? Защото пазарите на ветрена и слънчева енергия могат да бъдат пуснати на свободните пазари. Вече няма нужда от субсидиране. Въпроса за недостатъчните търгове се свързва само с планирането от страна на държавите членки. Ако държавите членки не искат да насрочват търгове достатъчно често, не искат да насърчават зелената енергия чрез използването на ветрена и слънчева енергия, то това си е тяхно решение. И тук идвам до, може би, най-интересната част от отговора. Енергийният микс на държавите членки според договорите представлява национално правомощие. Т.е. държавите членки могат да решат дали да заложат повече на изкопаеми горива или на възобновяеми източници. Европейския съюз не може да наложи на държавите членки на какво да заложат. Относно съхранението и производството, както и потреблението, те също са извън обхвата. Неодавна, преди няколко месеца, публикувахме специален доклад относно съхранението. През лятото на 2019 година се появи този доклад. Не си спомням неговия номер. Моля ви да го погледнете. Що се отнася до статистиката и целите по държави? Директивата беше прията през декември 2018 година. Това е всъщност съвсем неотдавна. И беше взето решение да няма задължителни цели в национален мащаб. Относно статистиката, ние също се очудихме защо се казва 11 месеца. Енергийната статистика включва в себе си и други неща. Например, биомасата или колко дървесина е изгорена през зимата, за да може статистическите служби да събират тези данни, те трябва да правят проучвания, които отнемат дълго време. Затова онова, което предложихме на Евростат беше да накара държавите членки да намалят 11 месеца, да предвидят 9 месеца, за да може в рамките на следващата година, какво имам преди в края на 2021 година, да имаме данните, които са необходими във връзка с 2020 година. Тоест да не закъсняваме повече от една година спрямо годината, за която искаме да има данни. Относно Китай, отново става дума за Китай, конкурентоспособността, работят ли държавите членки достатъчно по този въпрос? Вярно е, че Европейския съюз водеше по отношение на капацитета, що се отнася до вятърната и, вятърната и слънчева енергия, но в един момент китайците навлязоха с гръм и трясък на пазара. Не трябва да се забравя, естествено, какво е населението на Китай и какво е населението на Европа. Не можем да очакваме да имаме същия капацитет, който има Китай. Може би това не е достатъчно, така че трябва да намерим равновесието. Говорихте за графиката относно цените. Това е тази графика. Всъщност това не е наша графика. Тази графика ни е дадена от организацията, която изготвя проучвания по този въпрос. Тази организация има 160 члена, 27 държави членки на ЕСА са членове на тази организация. Европейския съюз сам по себе си е член. Освен това, тази организация дава експертна информация на комисията относно енергетиката. Не знам как събират а, те своите данни. Не забравяйте, че говорим за, за разходи, за цени. Нито една електрическа индустрия няма да ни даде просто така информация за своите разходи. Yes. Can <laughs> I, uh, chair, just come... Бих искал да допълня няколко неща. Искам да подкрепя казаното от колегата за обхвата. В доклада ни в 16 параграф говорим за това колко ефикасна е подкрепата на държавите членки за генериране на електроенергия от ВЕИ. По време на одита ние наблюдавахме доста неща в тази връзка. Видяхме, че има забавяне на темпото. но действително този въпрос беше извън обхвата относно пропуснатите ползи. Не сме се занимавали с тази тема по време на нашия одит. Относно националните цели, доколкото разбирам, това е свързано с новата директива Ред 2. Препоръката ни е да се запазят съществуващите правила. Не искаме да вземаме ролята на законодателите, но трябва да се управлява по-добре. И че ако продължаваме а, така, Европейския съюз няма да постигне целите, които си е поставил до края на периода. А, относно пространственото планиране. Решенията в тази област определят районът, който е за изграждане на вятърни или слънчеви инсталации и те ще бъдат съществено намалени като мащаб. От една страна не можем да казваме, че искаме да произвеждаме повече и от друга страна да намаляваме драстично площите за тази цел. Трябва да се намери някакво решение. Относно публичните проекти, ние разглеждаме този въпрос в рамките на споделеното управление и как управляващите органи решават да предоставят техническа помощ, за да се помогне на изпълнителите на проекти, да им се дават насоки, как да се взаимодействат с частния сектор, дали е лесен достъп, дали имат добра интернет връзка и прочие. Да им се помага във всички етапи. Но това е национално решение. If, if may... Искам да допълня. Ред 2 задължава държавите членки да създадат обслужване на едно гише. От 2021 година трябва да се създаде такова бюро, което да се занимава с подготовката на на пълната документация. Това вече се прави в Германия. За 6 месеца в е, Германия можеш да получиш е, разрешение, докато в други държави членки са необходими години. Е, това ще бъде предвидено в новата директива и се надявам да има ефект. Уважаеми колеги, искам да благодаря на Сметната палата. Благодаря и на вас за проявената дисциплинираност. Сметната палата върши много важна дейност позволява на Европейския парламент по-добре да упражнява своя контрол върху комисията. Но ние имаме ограничения в времето. Аз положих максимални усилия колегите да ограничат изказванията си до една минута, за което много ви благодаря. Сега ще преминем към следващата точка от дневния ред, но преди това искам да благодаря на нашите гости от Сметната палата и до нови срещи! So the chair gets a little bit... Аз трябваше да председателствам до 17 без 15, но ще трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е представение от комисията на доклада относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения България, Литва и Словакия. Искам да напомня да депутатите, че когато България, Литва и Словакия се присъединиха към Съюза, те поеха ангажимент да изведат от експлоатация 8 ядрени реактори преждевременно, преди изтичането на срока на експлоатация. Бих искал да поканя господин Гариба, който изпълняваш дължността заместник генерален директор в Генерална дирекция енергетика, за да направи преглед на изпълнението на програмата за подпомагане за периода 2018 година. Разполагаме с 45 минути за тази дискусия и искам да дам думата на господин Гариба. Той вече тук ли е? Да, виждам, че той чака с нетърпение. Комисията тук ли е? А, вие ще говорите от място. Чудесно. Да, можете да говорите от място. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми депутати. Ще се опитам да направя обзор на програмата за подпомагане за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. Осем реактори бяха постоянно е, изведени от експлоатация преди да приключи полезния им живот. Това беше условие за присъединяване на тези три страни към Съюза. В замяна Европейския съюз по ангажимент като знак на солидарност да предостави финансова помощ за трите държави членки. На този слайд виждате 8-те редактори, два в Игналина, Литва, две в Бухуница, Словакия и 4 в Козлодуй, България. Позволете ми най-напред да посоча сроковете. Последния беше в Игна... затворен, беше в Игналина от края на 2000 2009 година е постоянно затворен. Сега вече се стигна до етапа, от който няма връщане назад. За последния финансов период от 2014 година насам сме постигнали повечето от целите. Както ще ви покажа, и планирането върви съгласно сроковете, които бяха предвидени през 2014 година. Програмата за Игналина. Това, което трябва да подчертаем, е, че тъй като влезе в експлоатация хранилището за отработено гориво, реакторите в Игналина могат да бъдат изцяло освободени от горивото. Виждате тези картини. След извършената операция има много контейнери, които са изпълнени, запълнени с ядрено гориво. Също хранилището за отработено гориво върви добре в, по график. Искам да ви дам представа какво се случва в останалата част на централата. Това е турбинната зала, където повечето от оборудването е на разположение. Игналина и а, има турбинна зала около 800 метра, така че това е една дълга разходка, когато влезете вътре. А, турбинната зала на първият реактор почти изцяло е освободен. Същото се отнася в голяма степен и за турбинна зала 2. Също мощността за обработка на горивото, на отпадъците, извинете. Това не е много а, а, проблемно гориво, така както бухумица. Така че тази мощност също е напълно в действие. В Козлодуй, България, става дума за 4 реактора. Интересното е, че и тук цялото оборудване, което се съдържа в турбинната зала е цяло демонтирано. Всъщност е, постигната е, е целта още в края на август на тази година. Операцията сега преминава към към демонтиране на вътрешността на реактора. Това е най-деликатната част от извеждането от експлоатация. Трябва да се подчертаят две неща в този конкретен случай. Първо, че хранилището за отпадъци, където да се е, обработва отпадъци от средно и голям риск или висок риск. Сега се изгражда. Виждате снимката отляво на този слайд. Същевременно има експериментална мощност, която се въвежда така наречената плазмена зала която цели да се намали обема на радиоактивните отпадъци. Разбира се, това е нещо, което може да се използва и в други а, обекти. Намаляването на обема в а, подобен обект а, е около 20. Вече функционира това, което е интересно да се види дали съответства на изискванията за опазване на околната среда, но дали и а, е технически издържано. Ако преминем към третата програма, за атомната централа в Бухунице. Става дума тук за два реактора. Те са от същия вид, като четирите реактора на Козлодуй. Това е програма, която е в най-напреднала фаза на изпълнение. Искам да ви покажа тези снимки, за да видите, че турбинната зала също е цяло освободена. Виждате също и пейзажа в Бухуница, който значително се е променил. Преди имаше 4-8 охлаждащи кули, свързани с четирите реактора. Два от реакторите все още са в експлуатация. Четирите оставащи кули са напълно демонтирани. Тази програма, както вече казах, е в много по-напреднала фаза. трябваше да завърши, трябва да завърши през 2025 година. Вътрешната част на реактора а, в момента се работи там. Обеззаразяването на а, първичния кръг а, на сърцевината на реактора е в пълен ход. Така че демонтажа продължава. А, има също примахване на части, след което те се обеззаразяват и тогава могат да бъдат депонирани. Мисля, че е важно и това е само един пример, за да разберем за какъв вид отпадъци става дума при операциите за извеждане от експлоатация. 90% от материалите от извеждането от експлоатация се обеззаразяват и те могат да се използват. Това са метали, те могат да бъдат използвани за скраб. Също различни структури могат да се използват. цементовите структури могат да се използват за пътища. 10% са отпадъци, които не представляват голям риск. Кога, при да се започне каквато и да е операция по извеждане от експлоатация, трябва да имате хранилища, където да се депонират такъв вид отпадъци. В Европейския съюз има 90 спрени реактора и само три са изцяло а, демонтирани. За всички тях е необходимо да имат такива резервуари за отработено гориво. А, другите отпадъци са отпадъци, които съставляват висок риск. Там са необходими хранилища, които са дълбоко в геоложки а, обекти разположени. Подобни хранилища съществуват в случаите, за които говорим. За да получите представа в, за тонажа и колко материал а, излиза в резултат на извеждането от експлоатация, може да видите на този слайд. Аз вече ви казах, че Европейския съюз пое голяма част от разходите, свързани с извеждането от експлоатация. В ляво за трите проекта средствата, които бяха ангажирани до 2020. В следващата колонка виждате предложените суми за следващата многогодишна финансова рамка. Това е предложение на комисията. Виждате също и, и националните вноски както в процентно, така и в стойностно изражение на трите държави бенефициери. Що се отнася до целите за следващата многодишна финансова рамка, ние искаме да се приключи а, извеждането от експлоатация на а, реакторите в Бухуници до 2025 година, да продължи извеждането от експлоатация в Козлодуй в рамките на бюджета, който сме предложили. Игналина е напълно различен случай, тъй като става дума за различен тип реактор на графити и за това демонтирането на Централната част на реактора съставлява основно предизвикателство за следващата многодишна финансова рамка, тъй като това е уникална операция. Що се отнася до инструментите, мисля, че трябва да подчертаем важната синергия между трите програми. Има преки синергии между Бухуница и Козлодуй, поради факта, че те имат един и същ тип реактори, както вече казах. Тази синергия може да доведе не само до обмяна на опит по извеждането от експлоатация, както за повторно използване на наличните инструменти. За да се премахне графита в реакторите в Игналина, трябва да се използват най-добрите експертни познания, налични в Европа има проучване, което е на път да започне. Очаква се, че договорът за демонтиране на централната част на реактора ще стане до 2022 година. Има вече доста мощности, които са затворени в Европейския съюз, които очакват извеждането от експлуатация окончателното, така че ще има нарастване на пазара. Поради това е важно операторите по извеждането от експлоатация, които имат най-богата опит, да работят в тази област. Това е вторичната полза от подобни програми. Не става дума само за пряко извеждане от експлоатация на тези инсталации, поради екологичните проблеми, които могат да създадат тези мощности. Става дума и за това, че стопанските субекти могат да изнасят своето ноу-хау и познания за подобни операции в други страни. Благодаря ви много за вниманието. С удоволствие ще се опитам да отговоря на ваши въпроси. Благодаря ви, господин Гариба. Сега депутатите имат възможност да направят коментари, да поставят въпроси. Най-напред искам да дам думата на господин Гар. Не? Мистер Хайзел. На господин Хайзел в такъв случай. Благодаря, господин. Госпожо председател. Благодаря за е, доклада, благодаря за обективното представяне, много полезно и, е и да обменим опит в този толкова важен е, процес на извеждане от експлоатация на ядрени реактори. И трите страни членки, дори преди да се присъединят към Европейския съюз, бяха до своего рода принудени да поемат ангажимента да за, спрат производството на гориво с тези стари реактори. Това е много важно и за е, ядрената безопасност на Европейския съюз. А пък Европейския съюз пое ангажимента да финансира извеждането от експлоатация. В такъв смисъл искам да ви запитам има ли някакви е, бели петна в финансирането, особено за Словакия, това е моята страна? Има ли незапълнени е, финансови нужди и е, в финансовата рамка 2020-2027 как се предвижда, ако има недостигащи средства, те да бъдат набавени? Не представляват ли е, тези незапълнени е, бели петна в финансирането и известен риск за спазване на сроковете 25-та година за Словакия и 300 за България? Ако е такъв случай, какви съвети бихте дали на националните власти на двете страни – за да могат те да изпълнят всички ангажименти, които са поели. Благодаря, благодаря, господин Робе. Благодаря, госпожо председател. Въпросът е много важен. Аз съм роден в Игналина, работя там, продълж... работех там Бях член, а, кмет на общината 30 години, продължавам да живея там, така че там има много въпроси, свързани с ядрената централа. Напълно ми е ясна картината и от миналото и сега. Затова искам да благодаря и на нашата комисия, която отдели много време, е, за обсъждане. Изготвихме резолюция в предходния мандат и мисля, че е, дейността на комисията трябва да отразява нашата резолюция. До известна степен съжалявам, че в уводните си думи комисията заяви, че регламент е, МФР за 2027 година ще даде възможност е, да е, се изведе от експлоатация ядрената централа и да се отстрани съответната гравитна сърцевина. Това не е така. Милионите предвидени, 5 милиона, които са 500 милиона, които са предвидени, по никой начин няма да могат да изпълнят тази задача. По наши сметки е, сумата, която е необходима са 780 милиона. Комисията не е, упоменава обаче, че Литва трябва да увеличи е, финансирането от своя страна. 14% се твърди, че процента за съфинансиране от страна, но всъщност комисията иска 20%. Нищо не се говори и за отработеното гориво, което трябва да бъде депонирано някъде в контейнери горивото, което е използвано преди 25 години, трябва да бъде депониране в постоянно хранилище, а контейнерите, които го съдържат в момента, вече би следвало да са толкова амортизирани, че едва ли може то да бъде депонирано в обикновени сметища, тип landfilling на английски. После рискът от изтичане на радиоактивно гориво. Работещите в радиоактивна среда, било то и с, с ниско ниво на радиация, би следвало да имаме отговор как тази среда се отразява на тяхното здраве. Комисията има ли някакви данни, възнамерява ли да направи проучване по този въпрос, за да се установи доколко ще бъдат засегнати и средата и хората след, да речеме, 25 години на една постоянно, когато постоянно са изложени, било то и на ниско ниво на радиация. Да се изведе от експлоатация ядрена редактор бе едно от условията за влизането на Литва в Европейския съюз. Ние изпълнихме това условие. Комисията пое ангажимент да подкрепя региона там. Но този ангажимент в момента напълно е, е отхвърлен. Региона западна в града имаше е, хиляди, е, огромен процент от жителите сега вече не искат да живеят там. Така че какво се предвижда като подкрепа на региона до 2027 година? Следващия оратор. Благодаря. Аз съвсем накратко, госпожа Паулос. Много интересен доклад. Имам един въпрос. Говорихте за така наречения плазм... плазмен пушка, плазмаган за намаляване на обема на отработено гориво. Много така успокоително като идея. Този проект ще има ли економически предимства? защото стотици са ядрените реактори по света, които ще бъдат изведени от експлоатация в близко бъдеще. Вие знаете за доклада за ядрения статус, знаете, че средната възраст на реакторите по света е над 30 години, така че те няма да функционират още дълго. Говорихте за е, така общите разходи, много сериозни цифри. Очевидно ще има и още разходи в бъдеще. Някой е, всъщност е, смята ли колко е цената на киловатт електроенергия, включвайки и разходите за извеждане от експлоатация? Благодаря, господин Бомбат. Благодаря. Благодаря за толкова интересния доклад. Няколко въпроса имам, няма да повтарям вече казаното. В вашите проучвания говорите за обективни данни за извеждане от експлоатация. Но това е едно съвсем ново технологическо предизвикателство. Давате ли си сметка за всички трудности, които евентуално могат да направят така, че тези предвидени срокове да не бъдат спазени? Нови предизвикателства възникват всеки ден. Това е първия ми въпрос. Второ, тук се поставят и въпросите на безоп... за безопасността на работещите на такива е, обекти. Има ли финансиране? Има ли норми и критерии за сигурност за лицата, които работят по програмите за извеждане от експлоатация? И трето, аз съм от е, тези хора, които е, считат, е, че ядрената енергия е енергия от миналото. Смятате ли, че имаме е, капацитет да натрупаме съответния опит, експертен, научен и така нататък при извеждане от експлоатация на тези реактори, за да можем да се справим след това с извеждането на експлуатация на реактори от второ и трето поколение. Благодаря. Има ли други коментари и въпроси? Ако не, господин Гарибо, нека да приключи и да чуем отговорите на въпросите. Благодаря. Ще се опитам така да отговоря по ред на задаването на въпросите. Дали има празнини в е, финансирането за Словакия? Да, около 90 милиона за Словакия. Видяхте, ние предлагаме 63 милиона и ако приложим съответния процент, за съфинансиране няма да остане незапълнен. Така че няма проблеми за приключване на извеждането от експлоатация до 25-та година. Това са финансовите разчети, с които разполагаме към днешна дата. Господин Ропе, напълно сме наясно, че има различни е, становища е, в доклада и резолюцията на парламента и доклада на комисията. Но ние сме единодушни по сумите до 20, е, необходими до 27 година. Сега въпрос е бюджетния отговор да, бюджетния орган, извинете, да определи е, точната сума. Комисията е в диалог с е, властите в Литва и сега е, е в ръцете на законодателя да приеме съответното решение. Повдига се въпроса за постоянното съхранение. Е, е, тук става дума за е, постоянното съхранение на отпадъци с висок риск не е по тази програма. В регламента и многогодишната финансова рамка експлицитно изключва тази дейност. Хранилищата, които се предвиждат в Игналина, са с а, дългосрочност или срок на експлоатация 50 години. Много е важно да се подчертае, че един от показателите при изпълнение на програмите е, а, действително а, колко а, инцидента има на работното място с работещите на обектите. За момента няма нито един инцидент. Толкова по сигурността. От 2014 година комисията, след като бе прият съответните разпоредби на съвета, е, комисията спря а, е, своята подкрепа за енергийните програми, които съпътстват извеждането от експлоатация на ядрените реактори. До 2014, е, от 2002 бяха осъществявани ред енергийни проекти, които да компенсират дефицита на електропроизводството поради преждевременното спиране на реакторите. Работеше се и по повишаване на енергийната ефективност в съответните страни. Тоест, проекти, които бяха финансирани преди 2014, все още е, са в процес на завършване в страните членки. Не се предвижда допълнително финансиране от средствата за извеждане на експлоатация но е абсолютно възможно и това е, зависи от волята на страните членки да се използват средства от регионалните и кохезионни фондове за подкрепа на подобни проекти. Така наречената плазмана пушка действително за материал с е, ниска радиоактивност доста голям е тонажа на тези е, материали и когато се намалява обема им, е, се намалява и необходимостта от е, много сериозни мощности за съхраняването им като обем. Дали е изчислена цената на киловатт час? 2017 публикувахме така програмата за използване на ядрена енергетика, там в много голяма в много голям раздел се описват разчетите за ядрена енергия и разходите на страните членки за извеждане от експлоатация и депониране на ядрените енергии горива. Ако ви интересува, можем да обсъдим този въпрос отделно. Кога ще приключат проектите? Както видяхте, съответните срокове са в един доста широк хоризонт. И много е важно да отбележа, добавям го и към отговора, който дадох на коментарите от Литва, е, че е, тук става дума за проекти, които покриват няколко многогодишни финансови рамки. Е, най-важното е да има е, приемственост в отпускането на средства. Що се отнася до Словакия, сме, бих казал, доста уверени, че процесът ще приключи през 25. А, за България 2300 там ще оставим известен марш. А, за Игналина там а, решаваме а, за първ път а, технологичен проблем. Така че а, е, предвидената а, година за приключване е 38, но за да приключиме на време и в рамките на бюджета, а, трябва да си даваме сметка, че е, тази, е, тази операция е първа е, по рода си, така че е добре да не слагаме таванни стойности на тази дейност. Критериите за безопасност. Два са законодателните текстове, на които се базираме. Стандарти за трудова безопасност от 2013 има нова директива и също директивата за ядрена безопасност. Там се иска лицензиране, е, отпускано от национални органи и така нататък. Има и процес на мониторинг, извършван от страна на комисията. Тя а, е, проверява оборудването, а, е, с което страните членки осъществяват контрол за това доколко са изложени на радиация работещите на обектите. Така че има съчетаване на елементи и инструменти, които се използват за тази цел. Попитахте също така дали може да се мултиплицират знанията при изваждане от експлоатация на други типове реактори. Реакторите, които, по които се работи сега, са реактори от първо а, поколение и когато са били проектирани, не е мислено чак толкова за извеждането им от експлоатация – при реакторите, особено от трето поколение, картината е съвсем различна. Още при, в стадия проектиране, в етап проектиране, се предвиждат и необходимите мерки за изваждане от експлоатация. Освен това, трябва да се направи ясно разграничение за реакторите с графитна сърцевина, като игналина, където е, предизвикателството е съвсем различно е, за е, и разлика от реакторите с водна пара под налягане. Там дейността е по-скоро чисто индустриална, като проблема е за работата с отработеното гориво, но останалите компоненти нямат, не представляват предизвикателство. Затова, като се има предвид, примерно, че в Бухунице първичния кръг е деконтаминиран, сме напълно сигурни, че ще спазим съответния график. Надявам се, че по този начин отговорих на въпросите ви. Благодаря на господин Гариба от Генерална дирекция енергетика. Благодаря на депутатите. Това беше последната точка от дневния ред. Готови сме да приключим заседанието за днес точно на време. Следващото ни заседание ще бъде на 17 октомври, а идната седмица започваме с изслушванията на кандидат-комисарите. Благодаря ви за работата днес.